Е, сега това очевидно не е така. Преминаваме към втора точка от дневния ред. Протокол от последното заседание на ваше разположение и ако до края на това заседание е, кажете какво не одобрявате, ще го променим. В противен случай протокол ще се счита за одобрен. Преминаваме към моите съобщения. Както винаги, е, нашето заседание се предава по интернет. Днес и утре ще имаме превод на всички езици, с изключение на шведски, естонски, литовски, латвийски и малтийски. Всички останали езици е, могат да бъдат слушани и говорени. Четвърта точка от дневния ред е, е, това е дискусия с съвета и комисията. Знаете, че има ново председателство на съвета, бългийското председателство. Днес ще имаме удоволствието да изслушаме трима министри първо ще говори министърката на културата, културата, аудиовизуалния сектор, здравеопазването и равните възможности на френската общност в Белгия. Надявам се да съм казала всичко правилно, тъй като Белгия е една по-сложна страна. Белгия е федерална държава и поради тази причина тук са представени различни региони. Е, госпожа Ланан отговаря за културата и аудиовизуалната политика и поради тази причина мисля, че мога да я кажа, е, че в момента е, обсъждаме множество важни доклади, например културната и креативната индустрия. Госпожа Трюпел е, работи по е, още един доклад, който още не е минал през е, съвета и съвета трябва да се постарае Европеяна да придобие този облик, който ние желаем. За целта са ни необходими повече средства, повече възможности за набиране на спонсори. Освен това, очакваме съобщението на комисията по темата кино и защита на културното наследство. Госпожа Палятели работи по темата за културните етикети. много живена беше дискусията по тази тема на предишното заседание и се надявам на финала да се обединим около един общ подход и да не се отклоним много от представата, която има съвета по тази тема. Може би госпожа министър може да ни каже какво мисли по тази тема. Мисля сега да й дадем възможност за в рамките на 15 минути да каже няколко думи по сектора, в който работим и след това ще изслушаме следващия министр и така нататък. Искам да помоля колегите да задават въпроси единствено по темите, които засегне е, министър. След това към нас ще се присъедини министър на младеща, образованието и спорта. Госпожо министър, имате думата. Си, Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа евродепутати, с истинско удоволствие Заставам пред вас днес, за да обменим информация за приоритетите, които Белгийското председателство ще отстоява през едните 6 месеца. Динамиката на комисията, на която сте членове, е широко призната и ценена и аз не се съмнявам, че сътрудничеството ни ще бъде ползотворно. Позво, Лете ми е, да подчертая, че аз, както и целият екип, който ще ми съдейства през председателството, сме на ваше разположение за е, по-нататъчни уточнения, по която и да е тема. Преди да пристъпя към приоритетите на Белгийското председателство, искам да ви уверя в едно. Ние сме все още е, в фаза на преговори за сформиране на ново федерално правителство. Но Белгия е, ще направи всичко с цел Белгийското председателство да бъде на висотата на очакванията. А вашите очаквания към нас в това отношение са много. Е, културата и аудиовизуалният е, сектор са сфери от изключителната компетентност на общностите. И все пак отражението на изборите напоследък няма да се отрази върху управлението ни в тези сфери. Аз съм министър на културата и аудиовизуалния сектор в правителството на френската общност, но програмата, която ще изложа пред вас, е белгийска програма. Тя бе разработена в тясно сътрудничество с колегите от фламандската и е, германофонската общности в Белгия. Контактите между нашите администрации са постоянни и прекрасни. И сега приоритетите на Белгийското председателство по отношение на културата и аудиовизуалния сектор. Те са изготвени в сътрудничество с нашите партньори от Триото, Испания и Унгария. За нас е истинска чест да сме първите, които започват да изпълняват тези предписания на договора от Лисабон. Искам да Приветствам за прекрасната а, и работа а, испанската колега Анхелес Хонсалес Синде а, през изминалите 6 месеца. Тя заложи а, жалоните за бъдещето. В областта на културата, госпожи и господа, Белгийското председателство ще има 4 приоритета. Най-напред, в рамките на стратегията Европейски съюз 2020 година, Белгийското председателство ще подчертае потенциала на отраслите, свързани с културата и творчеството и връзките между култура и иновации. Отраслите, свързани с културата и творчеството, са важен елемент от иновациите и председателството е задало като своя цел а, максимално използване на техния потенциал. Както се прецизира в Зелената книга да освободим потенциала на отраслите, свързани с културата и творчеството е, обнародвана от Европейската комисия през април 2010 година, трябва да се засили подкрепата за тези специфични отрасли и културата да бъде утвърдена като истински катализатор на творчеството. Трябва да се докаже, е, че иновацията играе много голяма роля в развитието на е, отрасъла на културата и обратно, че културата е основна предпоставка за новаторството, както от економическа, така и от обществена гледна точка. От друга страна и на основата на тези констатации, нашата работа ще бъде насочена към проучване на пътища за развитието на отраслите, свързани с културата и творчеството. Особено внимание е, ще бъде отделено на е, самостоятелно работещите лица, микропредприятията, малките и средните предприятия. Те са гаранти на културното многообразие и играят решаваща роля в развитието на отраслите, свързани с култура и творчество. Госпожи и господа, ще бъде организиран колоквиум по а, е, тази тема в Брюксел на 8 и 9 септември. Каня ви на него с голямо удоволствие, още повече. Разсъжденията върху връзките между творчество, култура и иновации е, ще е, бъдат предмет на неформалното заседание на министрите на културата на 7 октомври в Брюксел. Втори приоритет на Белгийското председателство – роля на културата в борбата с бедността и социалната изолация – Годината 2010 бе обявена за Европейска година за борба с бедността и общ... социалната изолация. И за това искахме да подчертаем многоаспектната роля на културата, роля, която тя може да играе за преодоляване на бедността, за интегриране на културното измерение в националната и европейска политика за преодоляване на бедността и социалната изолация. За тази цел председателството ще внесе в комисията по културните въпроси от заседанието на 15 юли проект на заключение на съвета по тази тема. Това е инициатива на Белгийското председателство, на която много държим. Искаме да постигнем равновесие между трите основни измерения на културата – економическо, гражданско и е, измерение на обществено сближаване. По тази тема ще има колоквиум на 18 и 19 октомври в Брюксел. Основната роля, която библиотеките могат да играят в тази насока, също ще бъде предмет на внимание при нашето председателство. Ще има конференция с тема Цифрова Европа и обществените библиотеки. Тази конференция ще бъде в Брюксел на 20 и 21 септември. Госпожи и господа, третия ни приоритет в рамката на стратегическите цели, определени в Европейската програма за културата, Белгийското председателство ще следи за изпълнението на работния план 2008-2010 година за културата и за приемане на нов план за работа за периода след 2010 година. Ние внимателно изчетохме докладите на другите 26 държави членки, с които се оценява сегашния план за работа и е, ще е, възприемем всичко, което е благоприятно за е, използването на открития метод на координация в сферата на културата, въпреки че използването на този метод трябва да бъде усъвършенствано с цел усъвършенстване и на резултатите. Новият план за работа трябва да съдържа по-оперативни цели а, във връзка с по-добре дефинирани а, многобройни а, предизвикателства ще трябва да се намери по-добра връзка между различните платформи, които е, обединяват гражданското общество и е, експертните работни групи. Белгийското председателство е, също така ще постави пристия в рамката очертана от стратегията 2020 година. Най-сетне председателството ще продължи дискусиите започнати от Испанското председателство с оглед приемането от Европейския парламент и от съвета на проекта на Комисията за създаване на знак за европейско културно наследство. С голямо удоволствие председателството ще сътрудничи с госпожа Палиадели, която е докладчик цел максимално бързо сътрудничество и съгласие между двете институции. Тази инициатива цели да сближи гражданите на Европа. Ще има на 9 декември конференция в Брюш, където ще бъдат обсъдени средствата за изпълнение на Европейска стратегия в областта на културното наследство. Сега преминавам, госпожи и господа, към аудиовизуалната сфера и тук бих очертала три направления на дейност на Белгийското председателство. Първо, ще мислим за механизми за подпомагане на европейското кино тук се стремим към запазване на културното многообразие. Европейското кино е едно от най-хубавите отражения на това многообразие, но то не може да продължи да съществува без значителна публична подкрепа и без промоция на европейските произведения. По тази причина, от самото начало на нашето председателство, на 5 и 6 юли, в МОНС организирахме много важен колоквиум с цел именно да се помисли по какъв начин да бъде стимулирано разпространението на европейски филми, а и тяхното създаване с цел да се разгърне културното многообразие в Европа. Заглавието на колоквиума беше за директивата за услугите, от директивата за услугите до известието за киното към глобален подход към европейското кино. И колоквиумът бе наистина успех. Там имаше много професионалисти, е, представители на различни институции, експерти от сектора. По различни въпроси взеха отношение. Те трябва ли обществена подкрепа на всички етапи от създаването и разпространението на филма, от написването на сценария до излъчването? Е, по какъв е, начин може да се допринесе чрез подпомагане за развитието на киноиндустрия, която е конкурентоспособна и как това ще се впише в културното многообразие. А сега дискусиите ще продължат на ниво съвет на министрите. В Брюксел на 8 октомври, петък, ще има неоформално заседание на министрите по аудиовизуалните въпроси и е, тук за първи път ще се обменят становища по тази тема. Втората насока на работа в в аудиовизуалния сектор е подчинена на цифровата епоха. Председателството ще постави ударение върху опазването и съхраняването на аудиовизуалното и кинематографичното наследство. Ще има заключение на съвета. В тази посока председателството ще привлече вниманието на съвета за, към средствата на национално и европейско ниво за подпомагане на кинозалите, които желаят да се оборудват с цифрови технологии. На 13 и 14 октомври в Гент ще има конференция във връзка с цифровизацията на аудиовизуалното наследство, а най-сетне на 18 ноември съветът на министрите ще има дискусия за културните и аудиовизуалните аспекти на Европейската програма за дигитализация. Струва ми се, че е много важно съветът да подхване разисквания по тази тема и тези разисквания да не се ограничават само до министрите на далекосъобщенията. На трето място насока на дейност ще бъдат цифровите библиотеки в, циф... в е, е дигиталната епоха, европеана. Е, това е, ще бъде също тема на нашето председателство и тя ще се впише в по-общата тема за е, дългосрочното опазване на културното и аудиовизуалното европейско цифрово наследство на 18 ноември председателството ще организира среща между съвета и комитета на мъдреците, създаден от комисията с цел а, да бъдат изготвени препоръки за ускоряване на цифровизацията, достъпността в интернет и опазването на културните произведения. Както виждате, работа няма да ни липсва, но преди да приключа, нека се спра на няколко елемента, които ми се струват особено важни в момента. Първо, както казах преди малко, Белгийското председателство се стреми е, да даде възможност за дискусия за е, цифровата програма, програмата за цифровизацията е, в нашия състав на съвета. Трябва да открием разискванията по тази тема. Не може да продължат тези разисквания в толкова ограничени предели, както са се провеждали до сега. Трябва да можем да се ползваме от най-различни мнения, за да освободим културния потенциал. Като пример вземам дискусиите с моите европейски колеги по стратегията Европейски съюз 2020 година. Всички бяхме убедени, че в тази стратегия културата трябва да бъде вписано, като се има предвид значението на сектора от гледна точка на економическото развитие и заетостта. Председателят на вашата комисия, госпожа Дорис Пак, по време на забележителното си и не останало без внимание и изказване, също подчерта това на форума на отраслите, свързани с културата, организиран през март от Испанското председателство. Не трябва е, обаче да се ограничаваме с вписването на културата в е, стратегията 2020 година. Другите колеги трябва също да имат предвид, че културата не следва да бъде маргинализирана, тя не трябва да бъде изтласквана в полето на нашето внимание е, Както казах, трябва да се мисли и за европейска стратегия за иновациите, която включва културата. Белгийското председателство ще обърне особено внимание на връзката между творчество, култура и новаторство. В това отношение и съветът на министрите, отговорни за конкурентоспособността, трябва да вземе предвид нашата работа. В тясно сътрудничество с министрите по въпросите на младъжта ще работим ние аз а, а, в това отношение се опирам на стратегията на Европейския съюз за инвестиции в бъдещето а, на младеща и за нейната мобилизация. Вие приехте тази стратегия на 18 а, май. А, моята, кол, моя колега, който отговаря за младеща, Паскал Смет, ще представи проекта на заключение на съвета за достъпа на младите до култура. И нека не забравяме накрая културното измерение на външните отношения на Съюза. Измерение, за което ще бъде организирана е, всъщност беше организирана една много интересна кръгла маса от госпожа председателя Дори Испак на 23 юни. Тази кръгла маса показа колко голям е вашият интерес. Външното измерение трябва да заеме достойното си място в новия ни план за работа, който се надяваме да бъде прият от съвета на 18 ноември. Е, ще има до тогава обаче и още една важна проява срещата на върха в Нью Йорк за хилядолетието. Това ще бъде възможност, от която следва да се възползваме, за да интегрираме културното изменение в целите за развитие е, по време на нашето хилядолетие. Госпожо председател, госпожи и господа евродепутати, благодаря за вашето внимание. Обедена съм, че заедно ще превърнем Белгийското председателство в истински успех. Аз цитирах всички дати на проявите, организирани по време на Белгийското председателство, но списък има и на изхода. Можете да се снабдите с него. Приканвам ви да вземете участие във всички тях. Е, вече съм развълнувана и очаквам с нетърпение коментарите и изказванията, които можете да направите вследствие на казаното от мен. Благодаря за вниманието. Merci, Madame la Ministre. Alors, nous sommes à votre côté. Благодаря, госпожо министър. Е, на ваша страна сме, но и вие трябва да сте на наша страна. Готови сме да участваме в многобройните конференции, но вие знаете много добре, че е, не е лесно. Все пак вие сте в Белгия. Euh, Това много ни устройства. Ни устройва. Така че ако аз не мога лично да присъствам, а поне а, е, някои от колегите ще могат да присъстват задължително. Имате датите, можете да а, подадете знак, ако желаете да вземете участие в една или друга проява. Защото смятаме, е, че дори председателството на комисията да не може да вземе участие, е, нейните членове могат е, да ни представляват достойно. Сега има няколко души, които са заявили желание да се изкажат. Госпожа Зенецки. Благодаря, госпожо министър. По време на вашето председателство ще има окончателно гласуване по доклада от нашия колега по авторските права, господин Галер. Надявам се, че това ще бъде успешно и че този доклад ще се изчита като стартов момент за бъдещи действия за опазване на авторските права. Бих искал да зная каква е вашата позиция по въпроса, защото, за жалост, някои колеги от други политически групи не разбират, че когато говорим за права на интелектуална собственост, това не означава единствено защита на записните компании, а и хиляди работни места, които са свързани с това. Благодаря. Благодаря на госпожо Занецки. Това, тази тема не е в портфейла на а, а, министър Лан, Ланан. Това е част от портфейла на следващия оратор. А, мисля, че а, госпожа министър ще ви отговори. Госпожа Бадия, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да поздравя Белгийското председателство и министърката за много обширното и конкретно изложение на приоритетите на Белгийското председателство в областта на културата. Благодаря много и за милите думи, които казахте по отношение на испанския министр. Има два въпроса, които аз намирам за много важни. За един ще можем да говорим. Това е зелената книга по въпросите на културата. Днес преди обяд в Комисията по индустрия имаше първоначален обмен на мнение по отношение на промишлената политика в Европейския съюз. И в процеса на изложението, направено от комисията, и изложението на докладчика също бяха посочени редица въпроси, които не са разрешени. Мисля, че трябва наистина да работим много добре заедно с Комисията по индустрия, за да използваме наличния капацитет в областта на културата. В края на вашето изложение е, вие споменахте и културното измерение в външните отношения на Европейския съюз. Това е много интересна тема за мен. И бих искал да ви попитам дали госпожа Аштън е включила в своята програма елементите на културата във външните отношения и по какъв начин ние можем да играем роля по отношение на повишаване на ролята на културата във външните работи. След като изчетох досието на Кетрин Аштън, бих казал, че този въпрос не бе обхванат достатъчно добре, така че питам наистина за културно измерение във външните отношения. Благодаря, госпожо председател. Най-напред един коментар, а след това два въпроса. Коментарът, госпожо Лана, Ланан, е, е че е, много е, от депутатите въобще не се притесняват от е, политическата криза в Белгия. Всяка държава има своите политически кризи. Ние имаме доверие, въпреки че има хора, които хвърлят камък срещу вас. Нека Кралство Белгия не се страхува. Смятам, че ще продължим да разчитаме на вашата работа. Това е, е за уверенията и за да е, успокоим онези, които биха имали някакви съмнения. От двата въпроса първият е съвсем елементарен. Първият е свързан е, е, с кинематографията, която цитирахте. От дълъг опит зная, че Европейски фонд за създаване на кинематографични произведения, който да не се обърква с националните фондове, все още е задължителен. Защо? Защото политическият климат в Европа е малко изпразнен от съдържание. Културата единствено може да му даде такова съдържание. И второ, защото в цифровата епоха императивите са много сериозни. Струва ми се, че е задължително при вашето председателство, като се има предвид голямата ви традиция по отношение на архитектурата, на кинематографията, на комиксите, на музиката и така нататък, мисля, че е дошъл моментът да се направи така, че да имаме специален фонд за създаване на съдържание. Така че а, да можем за вечността да запазим а, а, кинематографичните произведения и цифровите а, произведения. А, значи, в недалечното минало, през 20 години, се опитахме да приканим инвеститори в Европа, обаче това, което направихме, беше да ги разорим. Не трябва да повтаряме същия отрицателен опит. Мисля, че трябва да се създаде фонд за подкрепа, да има европейско данъчно стимулиране за създаване на съдържание за бъдещите цифрови произведения, защото извън чисто а, информационните услуги ние нещо не предлагаме, кой знае какво. Би трябвало да се придадат на цифровите услуги, да се придаде такава вечност, културна вечност, според мен. Мадам Палерели. Госпожа Палядели, ще бъда съвсем кратка. Особено много се радвам, че културата, макар че не се финансира толкова колкото е необходимо, представлява много важен инструмент за парламента, за съвета, както и за различните председателства. И за нас е много важно да поставим ударение за това колко голям бе интереса и на Испанското, и на Белгийското председателство по всички въпроси, които касаят европейското културно наследство. И ние ще направим всичко, което можем да наблегнем на нещо, което бе споменато и от Белгийското председателство онзи ден. Ние трябва наистина с много сериозен стремеж да се движим към пропагандиране на европейското културно наследство, да утвърждаваме нашето културно наследство, което определено е флагмана на западната цивилизация и култура. Белгийското председателство участва по един много динамичен начин в този процес на утвърждаване на културното наследство. И аз много ще се радвам, ако течение на Белгийското председателство продължи съвместния процес на вземане на решение за една институция, която сериозно ще допринесе по отношение на европейското сближаване и ще покажем на света една много по-динамична културна Европа, която може би в миналото прекалено бе насочена към економическите и политическите въпроси, а сега може да насочи ударението върху културата. vielen Dank, благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, много благодаря за вашето изказване. Е, ние много се зарадвахме да чуем, е, че е, ще включите културното измерение на едно от първите места в е, е, вашата програма, цифрова програма. И че наблягате на цифровия дивиденд, за който знаем, че комисията ще представи предложение през второто полугодие, защото знаем, че точно в тази област, в цифровата област има големи проблеми, че трябва да се освобождават е, честоти от една страна, е, от друга страна с засичането на чистоти при употреба на бежични микрофони и така нататък. Така че моята молба към Белгийското председателство по отношение на дигиталния дивиденд е да се съобразите с културния аспект на нещата и да ни подкрепите в нашата работа, за да можем да поставим, да, да направим правилна ориентация, така че да погледнем сериозно на културната политика като на една хоризонтална област. Мисля, че всички ние бихме се зарадвали много на една подкрепа от страна на председателството. Благодаря. Последната колежка Тагал Белш. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, благодаря ви за вашето експозе което бе така съдържателно. Имам две бележки и два въпроса. Най-напред. Първо, бележките. Казано бе, че културата не може да бъде маргинализирана. Аз съм очарована от тази декларация. Akik е, a kulturális sokszínűségnek a lett. Но а, тук а, вие говорите за малките и средните предприятия и тяхната роля в културната сфера. Mely е, területeken е, kívánják ezt е, preferálni? Köszönöm szépen. Искам да ви запитам, кои са сферите, към които проявявате предпочитание в вашата дейност? Vielen Dank, Herr благодаря. Колегата Биски има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз имам един специален въпрос, свързан с дигитализацията на киното. Аз много се радвам, че ви обръщате толкова голямо внимание на киното. Виждам обаче, че съществуват противоречиви тенденции в кинематографията при е, дигитализираното кино всеки има собствена камера, е, произвежда собствени филми, снимки, от което страда качеството на а, изображението. А, на мен ми се иска а, да бъде взето предвид качеството и професионализма при създаване на кинопродукции. А, може би моето наблюдение е съвсем лично, но при някои фирми и в, филми и в някои телевизионни е, е, канали е, наблюдавам, че има много лошо качество на изображението. Другата противоречива тенденция, е, която наблюдавам и за която се надявам да се разберем, е, е да постигнем по-добро качество в киното. Не искам да изкачваме, да покоряваме някакъв естетически олимп, но ми се иска изображенията, които създават с цифрови камери, да бъдат по-добри. Благодаря, казва председателката. С това бяха зададени всички е, въпроси на госпожа Лона. Имате думата, госпожо министър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на вашата комисия за интереса, който проявяват към управляваната от мен материя в моята страна и вече като председател на съвета отново се занимавам със същата материя. Разбира се, вие като членове на тази комисия със сигурност се притеснявате от това, че културните въпроси не са на преден план. И когато разисквате с останалите си колеги, както и аз, когато разисквам с колегите с други ресори, всички казват, че културата е приоритет, но се виждаме, че понякога трябва наистина да се борите, за да получите допълнителни средства, за да можете и културата да я впишете в нормативната уредба, в документите, които приема правителството. С това сме свикнали. Същото въжи за работата на европейско ниво. Например, стратегията за Европейския съюз 2020 година културата не фигурира на собствено основание, а трябва да се маневрира в текста, да се влиза през други врати, да се използват други правомощия, за да се привлече вниманието към културата. Това е притеснение на всеки от нас на съответното му ниво на компетентност, но не бива да се страхуваме. Мисля, че заедно следва да направим тъй, защото тези правомощия, които имаме, да бъдат откроени, да намерят своето място е, на общия фон на европейските политики. Вярно е, че трябва, за да ни забележат, да намерим начин да се откроим. Е, трябва да намерим начин да се откроим, за да предизвикаме интереса към себе си. Е, тук Зелената книга има много голямо значение за отраслите, свързани с културата и творчеството. Госпожа Балиадели засегна този въпрос. Трябва да се насочи прожектора към онези малки предприятия, въобще предприятия в културната сфера, които допринасят за изграждането на регионите, на държавите, на Европейския съюз, на Европа. Трябва да имаме ясно послание, но за съжаление не винаги интересът е преимуществено насочен към нас. Трябва да бъдем много внимателни, за да отстоим интересите, на, от съществуването на тези малки предприятия в творческата сфера. Те генерират 2% или 2,5% от БВП в Европейския съюз, 5 милиона работни места има там. Там ръстът, економическия ръст е по-висок от средното. Е, вярно е, е, че е, има разходи, но е, културата всъщност е средство за економическо развитие и освен това в това средство могат да участват всички европейски граждани. Госпожа Бадия постави един интересен въпрос. Разликата а, между а, културата като такава и културното измерение на външните отношения. Да, вярно е, че а, в рамките на външните отношения се предвижда общата външна политика на Съюза да бъде реформирана Би трябвало обаче тази външна служба, която се създава, по някакъв начин да допринася за културата. Тук има желание за сътрудничество с другите държави и да поставяме акцента върху това, което ни обединява. Европа се характеризира с културното си многообразие и Европа заедно с държавите членки подписа конвенцията на ЮНЕСКо. Това въжи въобще за диалога между различните култури, а не само за диалога и сътрудничеството по линия на различните форми на творческо изразяване. Мисля, че това може да допринесе външната служба, службата за външни отношения, да използваме културата като средство за обединение, като средство за солидарност, постигане на солидарност. Сега, когато говоря а, с а, госпожа Аштън, а, мисля, че ще ми е трудно а, да а, се изразя точно така, както до сега мисля, че предстоят контакти в следващите седмици и месеци и ще се опитаме да видим по какъв начин културата може да се впише във външните отношения на Съюза. И разбира се, аз ще следя много внимателно в споразуменията, които подписваме с други държави, да има много силно застъпен аспект, свързан с културата. Дори когато става дума за споразумение за търговия с нашите партньори. Господин Кавада говори за Европейски фонд за кинематографията. Това е много интересна идея за мен, значима идея. Европа трябва да играе роля и извън програмите, е, с които сме запознати е, и които са насочени към медиите. Защо мисля така? Защото Европа е партньор на това разнообразие. Разно... Културното разнообразие в държавите членки в кинематографичната област. Нашето кино, европейското кино, е интересно. То е носител а, на идеи. То а, излъчва идеи в целия свят. И затова за нас е от голям интерес а, да стимулираме и утвърждаваме нашата кинематографична продукция. Белгийското председателство е, е, много категорично застава зад идеите за подкрепа на национално или европейско ниво. Не бива да се забравя, че кинематографията до сега Голяма част от подпомагането от страна на държавите членки се ограничава до създаването на кинематографичното произведение. И е, малко недоверие се проявява. Може би е, поради усещането, че е, трябва е, да се остави разпространението на силите на пазара. Е, когато филмът е, е готов, е, това е хубаво, всички са доволни. Е, но филмът има своята предистория. След завършването му също има какво да се случи. Той трябва да бъде разпространен, трябва да бъде доведен до знанието на гражданите, до техния взор, за да могат те да му се насладят. Има цяла поредица от възможности и от правомощия, които са свързани с създаването на един филм ако не помислим за тях, с нищо не сме улеснили живота на нашите кинематографисти. В нашата държава има регионални помощи, има данъчни облегчения за производството на кинематографични произведения. Да, ако мога така да се изразя, макар че е малко вулгарно, имаме а, културен продукт, който подпомагаме економически, но ние трябва да помислим и за това той да стигне до публиката, гражданите да, да го видят. Всичко, което може да допринесе допълнително за европейското кинематографично производство – е, ще е, бъде е, чуто и посрещнато с интерес от Белгийското председателство. Както казах, ще имаме специален колоквиум точно с тази цел да се помисли как може да бъде подпомогната европейската кинематография и да не се ограничаваме само с културната сфера, да излезем извън нея, защото за тази цел ни е необходима и допълнителна подкрепа. Беше казано и нещо Друго, за волята ни да предприемем действия по линия на цифровизацията на европейско ниво. Аз тук споделям виждането на господин Кавада, когато той предупреждава, че не трябва да се взираме прекалено само върху средствата. Напротив, трябва да имаме политика а, която е насочена и към съдържанието. Не само към носителите да сме обърнати, а и към съдържанието, което предлагат тези носители. Всички министри на културата и аудиовизуалния сектор много внимават за това съдържанието на културния продукт да не бъде изкривявано от стремежа към либерализация, пазарните методи, новите технологии. Мисля, че тук а, трябва да внимаваме. А, разбира се, а, може да се предвидят данъчни облегчения и за определено съдържание на кинематографичните произведения. Сега малко преждевременно е днес да лансираме подобни инициативи, но все пак могат да бъдат проучени някои пътеки, по които по-нататък ще продължат да работят следващите председателства след Билгийското. Имам предвид специално а, а, унгарското председателство. Госпо, госпожо Палиадели, много се радвам да ви видя, защото много съм е, чула да се говори за вас, е, за интереса, е, който проявявате в комисията е, к, специално към знака за европейското културно наследство. Тази тема ни е близка и се надявам, че ще можем да сътрудничим с вас е, по възможно най-активен начин, за да изведем до успешен край работата по това досие. Както вие казахте, това е важно досие за Европа. Във всеки случай то ще бъде емблематично за принадлежността към Европа, включително принадлежността на нашите граждани към Европа. Да революционна е тази идея да има обозначени места, които а, докосват всички ни в качеството ни на европейци. Сега остават някои а, технически а, трудности, дребни. Аз съм оптимист, казвам, че те са дребни трудности, защото когато има трудност, винаги може е, да се е, намери решение. Е, когато имате пред себе си бългиец, той винаги е склонен на консенсус, защото госпожа пак знае как сме свикнали да преобитанията. Доказателство за това и сегашното положение в политиката на Белгия. Нека бъдем ориентирани към консенсус. Аз също с любопитство ще изслушвам вашите позиции. Ако имате е, коментар по няколкото дребни технически проблеми, е, участието на трети държави, например, е, транзитните или по-скоро преходните процедури, умножаването на обектите, периодичността на селекцията, на подбора. Ако имате идеи, които желаете да споделите с председателството, ще ги приемем с отворени обятия, защото и ние бихме искали в това председателство да приключи работата по знак. Е, госпожа е, Камерверт е, ме запита за дебатите в момента за проблематиката, свързана с частотите. Това е предмет на обсъждане и както казвате ви, тези разисквания се наслагат над класическите разисквания за радиочестотите, където се поставя въпроса с операторите и техните възнаграждения. Нали, тук също говорим за средствата, за чрез които доставяме съдържание, трябва да бъдем предпазливи и е, да имаме предвид, че има друг състав на съвета. Е, министри на далекосъобщенията, е, те отговарят за тази техническа част. Тук трябва да се мисли и за запазване на свободата на изразяване, на свободата на словото, свободата на информацията, като, разбира се, се има предвид, че често пъти а, далекосъобщителните предприятия са малко лакоми. Те а, така а, се стремят а, през прозореца да вкарат това, което ние сме им отказали да пуснем през вратата. И за това тук а, трябва а, да внимаваме. Въпрос, който бе поставен от госпожа Галпелс, тя сподели повече бележки, а именно, че културата не следва да бъде изтласквана в полето на нашето внимание – вижте, аз не си оставям лесно магарето в кълта. Много съм категорична, но също така проявявам голямо уважение към дебатите. Възпитана съм в култура на разисквания и дебати. И за това искам да ви кажа, че културата и аудиовизуалния сектор ще се стремя винаги да ги поставям на масата, дори на други това да не харесва. Е, това е първия е, контакт, е, който имам с членове на Европейския парламент за обсъждане на тази тема. Разисквала съм това с комисията, с някои политически групи и ме питат какво мислите вие за аудиовизуалната политика. Така много са ме притеснявали някой път тези въпроси. Има економическа криза, има финансови ограничения, но културата е средство за лично развитие, за лично усъвършенстване, за обществено развитие, за борба с социалната изолация. Следователно, тя има голям потенциал и ние можем да направим много. Какви са моите предпочитания, ме питате, в тази сфера? Ми трудно е да ви кажа, говорейки сега без повод. Мисля, че човек, който има много скромен происход, а, аз възприемам културата а, като а, феномен, който трябва да бъде максимално достъпен за гражданите. Днес сутринта слушах с ужас за пореден път. Непрекъснато си казваме, такива неща не са възможни. Днес в моята страна 15% от хората живеят под прага на бедността. Едно на всеки 6 деца. Аз, като министър на културата и аудиовизуалния сектор, намирам това за невероятно, за сюрреалистично. В нашето време, в държава като Белгия, да съществуват такива цифри, а такива цифри съществуват и в други европейски държави. Обедена съм, че културата може да бъде средство, което във всички случаи може да помогне на гражданите да си върнат своето достоинство, да намерят начин за лично усъвършенстване, да разгърнат потенциала си, да останат активни и отговорни граждани и а, граждани, които а, да извоюват още повече възможности и права за участие в обществения живот. За тази цел ми се струва, че културата е безценно средство. Затова, ако мога да отговоря на Прима Виста, кой елемент за мен е от най-важните, това е въпросът, който най-много ме вълнува. И повече от 6 години, откакто съм министър на културата, работя в тази насока. Завършвам с господин е, Биски, защото много ми хареса неговия въпрос. Той може би беше малко провокативен, а може би беше и същински въпрос. Имам предвид, за качеството на културата и е, за факта, е, че в момента сме в зората на цифровизацията, на изцяло новите технологии, че тези технологии трябва да бъдат поставени в служба на културата, а не обратното. Господин Биски, смятам, че трябва да бъдем много внимателни, когато говорим за качество. ако качеството, което очаквате, е да имате нещо хубаво, добре направено и естетично, има опасност. А, така да бъде дефинирана културната продукция поначало. Според мен трябва да се оказва подкрепа и за хубави, красиви, елитистки, е, хубави и красиви неща, естетични неща но също така трябва да дадем възможност на гражданите да правят неща, които за някои са некачествени, но на създателите им служат като средство за изразяване. И за това аз бих казала, че подобна система сме създали за кинематографичните произведения. Има комисия за селекция, нали, с братия Арден и така нататък и така нататък. Вие познавате всички тези творци, но сме създали всъщност такава система, която позволява и да се създават нискобюджетни продукции те създават е, е, произведения, които за някои не са така красиви, не са така естетизирани, но съставляват форма на изразяване. Мисля, че е хубаво да могат да се създават и висококачествени продукти, и продукти, които позволяват на е, всички граждани да намерят пространство за своето артистично и културно разгръщане. Може би по известен начин и аз отговорих провокативно на въпрос, който бе извънредно интересен. Така. Много ви благодаря за вашето внимание. Надявам се, че успях да отговоря на целия спектър от въпроси, които ми бяха зададени. Мерси, мадам ле министр. Благодаря, госпожо министр. Вие сте голям оптимист. И това е заразно. Аз се радвам, че изслушахме една министърка, която знае къде са проблемите, но въпреки това не спира да се надява, че някои от тях ще бъдат преодоляни. Аз мисля, че това е заразително и аз се радвам, че ви изслушахме. Госпожо Палатели, мисля, че трябва колкото може по-скоро да започнете разговор с, с, с министъра, за да може да имаме един добър знак за европейско културно наследство. Освен това, искам да добавя, да вземете много на сериозно това, което каза госпожа Камар Еверт. Става дума тук не само за радиото, става дума за това, че нашите театри вече не могат да работят както трябва, тъй като не могат да ползват микрофоните. Малките театри, като например театъра в моя град Сарбрюкен, трябваше да похарчи голяма сума пари, за да настрои своите микрофони така, че те да са съвместими с частотите. Тоест, ако сте ним, още повече спектъра, в който могат да работят театрите и раздадем още повече частоти на далеко съобщителните компании, които така или иначе имат много, просто ще е, стесним нашата култура. И в големите градове вече няма да могат да се правят големи концерти, ще трябва да се изнесат в провинцията, тъй като няма да могат да ползват микрофони. Тази опасност е голяма, тя става все по-голяма и ще стане все по-голяма, ако стесним още честотните е, частотните спектри. Мисля, че културата трябва да бъде за, за всички, както за големи концерти, така за големи изпълнители, за по-малки изпълнители. Трябва да мислим и за театъра, и за операта и така нататък. Вие засегнахте всички теми. Мисля, че не всичко може да се огои на широко. Темата, която засегна господин Биски, си заслужава да й се отдели внимание. Може би ще имаме възможност. Благодаря на вас и на вашите сътрудници. Надявам се, че ще останете на този пост и при формиране на а, кабинета. Благодаря ви. So, сега ще изчакаме да дойде следващия министр Паскал Смет.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 Това е, е фламандския министр на образованието, младеща и равните възможности, господин Паскал Смет. Добре дошъл. Имахме колежка, която също се казваше Смет. Това беше извън дневния ред. Добре дошъл. Е, с вас ще говорим за възпитание и за образование. Това е проблем е, който не може да се реши за 6 месеца. Това е проблем, който, по който трябва да се работи непрекъснато. Надявам се в следващите 6 месеца да получим импулси от ваша страна. Става дума за това да се намери повече и по-добро образование за младите хора, става дума за пригодността за заето, става дума за професионалното образование. Това е една цел, която си бяхме поставили да намалим броя на преждевременно напусналите училище на 10%. Освен това, работим върху, така да се каже, чистата младежка политика. Там става дума за намаляване на младежката безработица. Става дума за по-добър -по фокус върху емигрантите. Става дума и за това да се проведе така наречената Агора през ноември, тук където ще се говори за кризата, връзката и с бедността. Тоест, когато говорим за младеща, могат да се кажат много неща, понеже всички ние сме млади по дух, независимо от нашата възраст. Сега вие, господин министр, който сте много млад, може да говорите по тази тема. Благодаря за комплимент, compliment, благодаря за комплиментите. Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, ако погледнете програмата за съвета по образование, има две важни точки в дневния ред. Оценка на процеса от Копенхаген за европейско сътрудничество – в областта на професионалното обучение и образование, което започна преди 9 години в Брюш, с една среща на генералните директори, които отговаряха за професионалната подготовка. След това, през 2002 година, една година по-късно, за първи път се прояви сътрудничеството между европейските министри на образованието и професионалната подготовка. След това работата продължи. Много европейски инструменти бяха разработени за образованието и обучението, за повишаване на мобилността и прозрачността, например, Европейската мрежа за квалификация, Европейската система за трансфер на кредити. Това са най-важните развития. Всички знаете, че в момента сме в економическа и финансова криза, която прераства в социална криза и се надяваме, че няма да се превърне в криза на културата. В момента 18 милиона европейци са с ниска, ниска или нулева квалификация. До 2020 година искаме да имаме още 16 е, милиона работни места за високо квалифицирани хора. Но всъщност работните места за неквалифицирани хора ще бъдат намалени с 12 милиона. Имаме съответно и демографски промени. Все повече са застаряващите хора и това означава, че постоянното обучение става все по-важно. В светлината на новата стратегия Европа 2020 година и стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и професионалната подготовка, става ясно, че професионалната подготовка става все по-важна. През 2004 година в Мастрихт бе проведена една среща, след това в 2006 и 2008 бяха проведени министерски срещи. Предстои такава една в Брюш и всъщност е, там започнаха всичките неща и ние гледаме към бъдещето. На 6 декември 2010 година ще организираме конференция по качество и прозрачност като интерфейс между професионалното образование и подготовка, където да се насърчава мобилността и да се търсят добри пътища към образование през целия живот. По време на тази конференция ще разглеждаме различни въпроси. Как да се осигури качество, приемственост на образователните системи, усъвършенстване на методите на общуване, когато говори за професионално подготовка и образование. Възнамеряваме да излезем с една декларация в края на тази конференция в Брюш и ще направим оценка на цялостния процес от Копенхаген. Преди всичко обаче ще насочим поглед към бъдеще и ще излезем с препоръки за бъдещите приоритети. Вторият важен момент касае комуникациите по програмата Младеща в движение. Неформална среща бе проведена в Мадрид. Това бе първият случай, в който обменихме информация. Министрите говориха за това какво предстои като задачи за нас – какво ще бъде включено в програмата? Нашата цел е да работим точно на базата на това съобщение. Знаем, че Европейския съюз има да постигне много по отношение на настигане на конкурентите. Все повече европейци на възраст между 30 и 34 годишна възраст нараства, но е по-малък с този в САЩ и Япония. Всичко това е свързано и с стратегията Европа 2020 година. Искаме да направим необходимото висшето образование да стане по-привлекателно, но да се осигури и високо качество на това образование. Трябва да постигнем трудното равновесие между равните възможности за всички, но също времено и да се постигат отлични резултати. И този баланс много трудно се постига. Всичко това е свързано с мобилност, заетост, признаването на формално и неформално образование и всичко това ще бъде разглеждано. Това, което искаме да постигнем по време на нашето председателство е да излезем с едни насоки, да организираме един проучвателен дебат и да стигнем до където можем, но като минимум да започнем един първоначален дебат, за да разгледаме препоръките и да видим до къде можем да стигнем но наистина зависи до къде можем да стигнем, как ще допринесат държавите членки за постигането на консенсус. В програмата Младеща от движение ще организираме една голяма конференция през октомври. Всички, разбира се, сте поканени на тази конференция. Това ще бъде в началото на октомври. За първи път, когато говорим за устойчиво развитие, искаме да приемем препоръки от съвета. Знаете, че устойчивото развитие е изключително важна стратегия. Говоря не само за законодателството като основа, но говоря за психическата нагласа, за менталитета на хората, който трябва да се промени. Не говоря за индоктриниране, разбира се, но много важно е младите европейци да разберат какво могат да допринесат за тях знанията и квалификацията и как това може да допринесе към устойчивото развитие. Устойчивото развитие е виш приоритет в стратегията Европа 2020 година. В действителност, това е важен въпрос за цялата сфера на професионалната подготовка и сътрудничеството. Много често устойчивото развитие не се разглежда достатъчно като тема, затова на 19 ноември искаме да приемем препоръки на съвета по тези въпроси. Въпроса за устойчивото развитие. Знаете също така, че един от основните проблеми в Европа е, че много от нашите деца имат проблеми за придобиване на основни умения в областта на математиката и грамотността. Това много често е проблем за нашите деца – по време на френското председателство и след това на шведското председателство се работеше по тези въпроси в търсене на изготвянето на определени насоки и ние възнамеряваме да продължим тази работа. Вече бе проведена една среща в Брюксел миналата седмица точно по тези въпроси. Също така, когато говорим за отпадащите от училище, искаме да стигнем до едно ниво под 10%. Искаме да постигнем обмен на най-добри практики. В редица държави членки едно много неблагоприятно развитие е, че когато хората не са достатъчно грамотни, не могат да четат достатъчно добре, не знаят е, никакви други езици, те не могат да постигнат допълнителна квалификация, за да отидат на по-високо ниво на образование и да влязат в пазара на труда. Ние трябва да наваксаме пропуснатото в тази област и да продължим от там, където приключи френското председателство. Както вече казах, проведохме среща по този въпрос. Ще излезем с проекто заключение на съвета по тези въпроси. Друго едно тревожно развитие, което наблюдаваме и в Брюксел, е, че много деца, които закъсняват в е, училищното си развитие, забавят е, развитието в своята грамотност, са обикновено деца от емигрантски происход. И ние трябва специално да обърнем внимание на работа с тези деца, защото ако те не наваксат решаването на тези проблеми, те ще имат е, проблеми през целия си живот. А решаването на този проблем е в името на цялото общество. Ако пренебрегнем този въпрос, това ще бъде в ущърп на цялото общество. И трябва определено да решим като приоритет решаването на миграционните проблеми в областта на образованието. Тук трябва да постигнем своите цели – много често това е свързано с училища, градове или региони, където има много деца от е, мигрантски происход. Говорихме също и за годината за борба с бедността и социалното приобщаване. През септември ще организираме конференция по социалната интеграция, но разбира се искаме да продължим да работим в тази област. Искаме да модернизираме европейските университети, да видим по какъв начин можем да направим това и да решим многото въпроси, които са за разрешаване. Има проблеми на обмен на студенти между Германия и Австрия, например, Франция и френско говорящата част на Белгия, където няма баланса, не се признават дипломи и постижения. Трябва да видим по какъв начин да решим тези проблеми. Така че, когато говорим за образование, това, което искаме да направим е да направим оценка на процеса от Копенхаген, което може би е основният ни приоритет, тъй като това е много важно за бъдещето на Европа. Програмата Младеща от движение е много важна за професионалното развитие. Все още не е осигурен бюджета изцяло за тази програма, но следващите месеци на нашето председателство ще определим точно къде са насочени нашите приоритети и по какъв начин да постигнем напредък. Споменах, разбира се, и темата за устойчиво развитие, която е не по-малко важна. По отношение на бъдещето на младеща, ако не разгледаме всички тези проблеми, това означава да не разглеждаме бъдещето на Европа като цяло. Ние насочваме вниманието си към работа с младите хора. Миналата седмица проведохме интересен конгрес по историята на работата с младеща и непосредствено след това 350 представители на работещите с младеща, както и представители на държавите членки, съвета на Европа, експерта, се събраха за да обсъждат работа с младите хора в Европа, която и излезе с една важна декларация. Работа с младеща е особено важна, защото това е не само формалната страна, а и неформалната работа и обстановка, които са особено важни за младите хора. Доброволният труд, доброволната работа също са много важни. Нашата цел е да излезем с конкретни заключения по време на нашето председателство по въпроса за работата с младеща. Така че не става въпрос само за формалната работа, а и неформалните въпроси за работата с младеща и децата. Всички трябва да имаме предвид, че когато говорим за правата на детето, основното право е правото да бъдеш дете. Не става въпрос непрекъснато за училище и формалната обстановка, говорим по-скоро за научаването в игра. Игра чрез една образователна обстановка. И наистина това са неща, които сериозно ще бъдат отчетени в заключенията на съвета. Триото на председателството започва един градивен диалог дискусия с гражданското общество и младежкия форум в Европа. Това е нещо, което ще продължим. И всичко това ще кулминира в издаването на заключение от съвета. Друг приоритет от дневния ред е политиката за правата на децата и младите хора. Вече извършена много работа. Има харта на ООН за правата на децата, и разпоредби в Лисабонския договор по този въпрос. Ние имаме представа какво се прави, но трябва наистина да обединим нещата трябва да разчитаме на синергията и наистина всички тези идеи трябва да бъдат обединени в една цялостна програма, която ще направим на специална конференция. Друго, което ще организираме като събитие в Брюксел на 27 ноември е Младеща в Европа. Всички сте добре дошли на това събитие, на което ще съберем млади хора в Брюксел – за да видим по какъв начин можем да ангажираме младите хора и подрастващите в градския контекст на Европа. Хора, млади хора, които живеят в Брюксел, но техните родители не са родени в Брюксел и след няколко години всеки 7 от 10 млади хора в Брюксел ще говорят с акцент, който показва, че не са от Брюксел. И това е тенденция, която ще бъде възходяща в бъдеще. Всичко това носи много предизвикателства, които ние трябва да решим по време на нашето председателство. И накрая ще се опитаме да постигнем разпространяване на положителните ефекти от образованието за младоща. Аз съм министър за образованието, младеща и равните възможности, както и работите на Брюксел. Така че аз бих казал, че аз съм министър на бъдещето, защото по този начин подготвяме бъдещето. И много от моите колеги, които работят за образованието и младеща, виждат своята роля по този начин. Всички ние имаме съвместни задачи и наистина трябва да се съберем, да обединим усилията си, да постигнем интегриране между различните области на политиката. Защото понякога има наистина фундаментални разлики между политиката за образованието и политиката за младеща. Образованието много често споменава това, което младите хора не могат да направят, докато доброволната работа и работата за младите хора посоча това, което те могат да направят. Между тези два различни сектора ние трябва да изградим мостове и това е точно към което ще насочим нашите усилия по време на нашето председателство и ще докладваме за напредъка, който сме постигнали. И така, това са приоритетите за нашето председателство. Много ентусиазирано подхождаме към тази програма. Надявам се, че ще продължим да работим по този начин и в крайна сметка тази програма е нещо, което засяга всички нас. Както каза предишния колега, ние сме много добри по отношение на това да правим компромиси и да виждаме голямата картина, както възнамеряваме да продължим и в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин министр. Представихте букет от неща, които възнамерявате да направите. Знаете, че е, трябва да работите в е, председателско трио. Е, наясно сте, че голяма част от нещата, ко- които ще започнете, ще бъдат продължени е, през следващото председателство. Всъщност това е хубаво, че няма нужда да се ограничавате в тези 6 месеца, а може да мислите и за бъдещето. Доста колеги са заявили желания за въпроси. Ще ви помоля да бъдете кратки, господин Цвев. Благодаря, че ми дадохте думата. Уважаеми господин министр, преди всичко много ви благодаря за изложението на вашите приоритети. Те са много добри. Понякога изглежда, че всичко вече е казано и нито едно председателство няма да изобрети на ново колелото, и че всички тези процеси, които вече текат на европейско ниво, просто продължават. Смятам обаче, че това е един добър екип с дълго творчески дух и можете да насочите вниманието към някои специални елементи на политиката за младеща и образованието. Познавайки министрите на Белгия, мисля, че всички сте много компетентни ентусиазирани и отделяте много усилия за образованието и младеща, което е особено положително. Споменахте процес от Копенхаген за професионалното образование и обучение. Може би трябва да обърнем внимание не само на средното професионално образование, а и на общо образователните училища. Имаме редица образователни средни училища и висши училища, които подготвят младежите за влизане в пазара на труда. И за тях, може би, намирането на работа е още по-трудно от тези, които са преминали през професионално обучение и подготовка. Такива училища дават по-общи знания и компетентност на учениците, което затруднява още повече влизането на трудовия пазар за тях. Изглежда, че единствената възможност за тях е да продължат да следват висше образование. Да кажа нещата по друг начин. 2008 година бе година на междукултурния диалог. През тази година говорихме за междукултурния диалог, чуждите езици. По време на германското, славенското и френското председателство се сформира идеята за езикови показатели. Това бе един проект за оценка на знанията на трети и четвърти език сред младото поколение на различни нива. Мисля, че това е една много добра идея, защото натискът отвън може да даде тласък на националната образователна система, да я насърчи да започне да преподава чужди езици на по-ранен етап. И това може би е идея, която трябва да бъде съживена и да се направи нещо повече в тази насока. В заключение бих искал да задам и въпрос. Европейската комисия предложи редици инициативи, една от които бе спомената и от вас, Младеща в движение – това е една доста обширна инициатива, която включва редица аспекти и редица програми, които може би трябваше да бъдат включени и в други програми, като непрекъснато образование. Какво е вашето мнение по този въпрос? Смятате ли, че трябва да очертаем ясно разделение между тези две рамкови програми или просто да приемем директно това, което предлага Европейската комисия? Господин Белет. Благодаря, госпо... госпожо председател. Благодаря и за много доброто изложение. Желая ви много успех през следващите 6 е, месеца. Съгласни се с много от нещата, посочени от вас. има обаче въпроса за об... образованието през целия живот. Знаете, че много бяхме ангажирани в е, процеса на Болония да постигнем 25% учащи се в програмата Еразум, Еразмус до 2020 година. Миналата година обаче имахме само 10%. Това може би наистина е добър напредък. На прав път сме, но има две неща, за които трябва да помислим. Тези целевни равнища не би трябвало да бъдат понижавани, защото някои казват, ами добре, 20% за 2020 година, учащи се, които са натрупали опит в чужбина, но това касае само част от образованието и обучението на даден човек. Това, което искам да кажа, е, ако хората ходят е, в друга държава по време на своето средно образование, това е добре, но какво ще кажем е, за висшето образование, къде ще сложим приоритетите? Това са неща, които наистина трябва да бъдат размивани. Що се отнася до бюджета за образованието през целия живот, съветът предложи той да бъде намален с 20 милиона евро. Нашият докладчик до в парламента каза, че това е истинска провокация и ние приемаме такова едно гледище. Ако има един проект, който наистина трябва да бъде развиван по-нататък, това е образованието през целия живот. Така че в никакъв случай не трябва да съкръщаваме бюджета за тази програма. Какво мислите вие? Благодаря, господин Папа Николао. Господин министр, благодаря ви много. Благодаря ви много за предоставената информация. Наистина, това е един много ентусиазиран подход от ваша страна. Програмата ви е много амбициозна. Същевременно разбираме, че в бюджета по отношение на образованието и младеща ще има значителни съкрещения. Интересуваме какво е позицията на вашето председателство по този въпрос. Втори момент. Много е, важно е, във всичките програми са събитията и конференциите, които ще бъдат организирани по различни въпроси. Каква е възможността да бъдат е, съчетани тези събития с проблемите, за които всички сме наясно? На последното заседание на нашата комисия при отиващото си испанско председателство бе поставен този въпрос. Вашият испански колега бе при нас. Въпросът е каква координация съществува и на тези конференции, на тези събития, може би наистина трябва да обмислим предложения, решения за това как по-добре да се решат съществуващите проблеми с съчетаните усилия на държавите членки. Споменаваме това и в нашия доклад. Това се споменава от съвета по въпроса за младите хора. За, жал, за жалост обаче, на ниво държави участници, участието не е на необходимото ниво. Мисля, че Белгийското председателство би могло да бъде много по-активно, ако с конкретните програми, които сте начертали, можем да търсим начини да ангажираме държавите членки така, че да се стигне до необходимото ниво на участие и обединени усилия. Защото разбираме добре какви са проблемите, които създава субсидиарността. Госпожа Бадя. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на министъра за разъснанието на приоритетите в областта на политиката по образованието и младеща. Искам да се върна още веднъж на оценката на процеса от Копенхаген. За мен това е най-важният приоритет от всички, които назовахте и въпреки това имам някои съмнения, свързани с с е, осъществяването му на практика. Видяхме вече какви са проблемите, видяхме до какви проблеми доведе болонския процес в някои държави. Е, Искаме се да се получим от болонския процес. Тоест да предотвратим същото да се случи с е, процеса от Копенхаген. Не знам дали моето мнение се споделя от колегите, но винаги, когато обяснявам процес от Копенхаген за образованието, установявам, че повечето хора в моята страна изобщо не знаят какво представлява този процес. И аз се питам, когато казвате, че ще има заседания, на които ще се оценява процеса на всеки две години, кой ще участва в тези заседания? Когато говорим за болонския процес, е, със сигурност говорим за представители на висшите учебни заведения, но тъй като тук говорим за образование като цяло, е, е, трябва да включим и представителите на професионалното образование. Все още обаче не сме идентифицирали кои са те и всъщност кой трябва да бъде в течение на процеса от Копенхаген. Според мен тук регионите трябва да заиграят една важна роля. Какво мислите вие по този въпрос? Госпожа Нива Далова. Пекне. Пан министър, я... Благодаря, господин министър. Слушах внимателно това, което казахте. Високо оценявам вашата решителност и ентусиазъм, както спомена колегата. Но докато ви слушах, не чух някои конкретни стъпки, които възнамерявате да следвате. Не чух нищо за подкрепата за младеща. Бих искал да чуя нещо за политиката за младеща, както и образованието и професионалната подготовка на младеща, защото Заетостта за младеща е много важна, тъй като в момента има 20% безработица сред младите в Европа. И това е въпрос, по който трябва да работим. Друго е, важно, според мен, е да се подкрепи професионалното обучение, защото все още смятам, че има някои празнини и не трябва да насочим вниманието си единствено към университетското образование, а и към професионалната подготовка, която също е необходима. Харесва ми инициативата Младеща в движение. Смятам, че по отношение на нея винаги се опитваме да насърчаваме нова класификация на университетите и мисля, че това до някъде опростява проблема с който се сблъскваме в Европа. Мисля, че наистина трябва да насочим вниманието си към повишаване качеството на университетското образование, за да могат университетите да се конкурират с известните световни университети. Така че въпросът ми е какво възнамерявате да правите в тази област? Какво смятате да направите за повишаване на качеството на европейските университети? Колегата Борис. Dziękuję bardzo panie ministrze, za tą e, pełną ekspresję. Благодаря, господин министр, за вашето изложение. С много ентусиазъм и енергия. Предполагам, че очертаните от вас области трябва да бъдат разглеждани като една. Бих искал да насочим вниманието си към основните елементи на стратегията 2020 година. 10% увеличение на лицата с висше образование. Това е една изключително важна задача. времено повишаване на броя с е, лицата с професионална квалификация. Една трета от европейските граждани не притежават е, каквато и да е професионална квалификация – Позовавам се наказаното от вас, че стартирате един процес, който трябва да продължи от следващите председателства. Какво точно възнамерявате да направите, за да може тези два показателя да се подобрят? Ще предприемете ли действия, така че Европейския социален фонд да може да използва при следващата финансова перспектива за подобряване на професионалната квалификация. Възнамерявате ли да ангажирате министрите на образованието на държавите членки за постигането на тази задача? Имаме голям проблем, защото има още четирима желащи да се изкажат. А, и министърът ще има по-малко 10 минути да отговори на най-важните въпроси. Сега ще му дам думата. След това ще дам на останалите колеги възможност да си задават въпросите. Няма нужда да отговаряте въпросите, на които вече отговорихте, защото колегите не винаги внимават. Сега имате 10 минути да отговорите на въпросите. Благодаря, госпожо председател. Сега ще се е, опитам да бъда кратък. Е, когато казвате, че в процеса от Копенхаген акцента е, е поставен върху чуждите езици, е, това не трябва да бъде изцяло така. Е, мисля, че трябва да отнасяме това не само до студентите, но и до младите хора в процес на професионално образование. Искаме да вземем всичко това предвид при оценката и по този въпрос сме единодушни. Естествено, че искаме да извлечем полки от останалите процеси, като например Болонския процес. 32 държави са се събрали около масата и това всъщност са повече от страните членки, но всъщност имаме представители и на работодателите, и на работниците и служителите. И а, съществува традицията преди а, деня, в който се провежда съвета по образованието, да се проведе неформална среща между социалните партньори и триото, Искаме да отдадем по-голямо съдържание и да отдадем по-голямо значение на тези срещи. Искаме да говорим по същество по време на тези неформални срещи с социалните партньори. Искаме да направим така, че отделните пазари на професионално образование да се запознаят един с друг. Защото Нашата цел е да имаме системи, които да позволят прехвърляне от една област на образование в друга или преминаване към по-висока степен на образование, към висше образование това дали трябва да се включат е, регионите в този процес. Като бългийски министр бих казал да, но като е, част от председателството бих казал, че всяка страна членка сама трябва да реши как ще подготви целият този процес. Но е, когато човек живее в федерална държава, в която правомощията в областта на образованието са на отделните федерални провинции, бих казал, че е важно да се включат регионите. Дори бих казал, че трябва да се започне от общините и общинското ръководство, защото ние трябва да обединим нашите сили в Европа и трябва да съгласуваме действията си. Това е важно за рамката, в която работим и в тази посока трябва да продължим. Е, що се отнася до младеж в движение, в Мадрид имаше неформален съвет на министрите и дълга дискусия с е, комисията по е, тази тема, по темата младеж в движение – дали това е просто едно ново наименование, дали това е нова програма за учене през целия живот. Когато говорим за учене през целия живот, имаме предвид не само младежите, но и възрастните хора. И а, когато а, поставим темата за учене през целия живот а, в рамките на програмата Младежа в движение, някакси се изключват а, възрастните. А, и, а, тогава съвета даде а, определена насока на комисията. Програмата Младежо движение трябва да включва само младите хора, което не означава, че ученето през целия живот ще намали своята важност. Напротив, но а, как ще постигнем баланса, ще видим. Трябва да изчакаме а, комисията да изготви своето а, съобщение. защото там ще става дума не само за мобилност и по-високо качество на образованието, а и за повече теми, така че трябва да се обърнем към няколко представители на комисията. Надявам се да успеем да проведем добра дискусия. Аз и моите колеги говорихме вече с, с комисията и се споразумяхме да имаме открита дискусия по тази тема по време на, нас, на нашето председателство. Тези цели са залегнали в програмата Европа 2020 и трябва да се преследват и на национално равнище. Това ще бъде важно през следващите месеци. Белгия вече е постигнала европейските е, цели, но не бива да почива на тези лаври, защото ако е, се обърнем и разгледаме е, проблемите, свързани с емигрантите, има още много какво да направим. И трябва да си помислим какъв ще бъде мащаба, който ще прилагаме и с който ще оценяваме. Ако вземем европейските индикатори, е, виждаме, че сме постигнали европейските цели, но ако осветлим само фламандската част на Белгия или само франската част на Белгия, ще видим, че не сме постигнали тези европейски цели. Момента на истината обаче ще настъпи, когато а, започнем да говорим за бюджета. А, след като нашите държавни глави казват, че образованието е нещо много важно, това трябва да бъде отразено и в бюджета. Като казвам това, имам предвид всички министри на образованието. Те бяха единодушни в Мадрид по отношение на това, че важността трябва да се отрази и в бюджета, но министрите на образованието не контролират а, сами бюджета. Те трябва да се координират и с останалите министри. Двадесет милиона и половина евро а, трябва да бъдат спестени от бюджета за 2011 година. Така се процедира с бюджетите. А, имаме също така и един а, механизъм, с който може да се установи какво е похарчено а, и какво не е. в съвета на министрите на образованието е, всички са на мнение, че от образование не бива да се правят а, е, економии. И а, е, съкръщения трябва да се направят и в другите сфери. А, Съвета на министрите напълно споделя нашето мнение, че всъщност в образованието дори трябва да се увеличат инвестициите и след като се казва, че образованието е в основата на всичко, това трябва да бъде отразено и в бюджета, и в отделните е, е, програми. Трябва така, например, да, се, да може да се използват средства и от социалния фонд за е, програми за професионално образование. Е, Председателката ми дава знак, че трябва да приключвам. Качеството на европейските университети е много важно. От една страна, от друга имаме болонския процес. И това също е тема Но в неформален план трябва да видим как може да измерим всичко това. И освен това имаме въпроса за създаване на ранг е, листи, дали искаме да създаваме такива ранг листи на европейските а, е, университети. Все още не сме единодушни по този въпрос, но във всеки случай искаме да напредваме в дискусията по какъв е, реалистичен и по какъв единен начин да приложим критериите към университетите. Благодаря. Микрофон, като говори без микрофон. Наистина съвсем накратко моля останалите колеги да зададат въпросите си. Колегата Фисас. Е, Благодаря, госпожо председател. Много от въпросите вече бяха обхванати. Искам да засегна два проблема. Първият е свързан с движението на а, академичните а, служители, преподавателите. В рамките на Болонския процес има много положителни е, процеси, но все още има какво да се постигне. Не мисля, че Болонският процес е изчерпан. Това въжи и за преподавателите, и за студентите. Също така споменахте е, обучение през целия живот и е, младеж в движение. Въпросът тук е, че е, много възрастни хора са жертва на а, много голяма пропаст а, а, в собственото си професионално поприще, защото по-старите поколения не са научени да боравят с компютъри, не си служат така лесно с него. Благодаря, госпожа Коста. Благодаря. Искам да благодаря на господин министъра за духа, с който подхожда към тези политически въпроси. Също, що се отнася до новия профил, който проистича от Лисабонската стратегия, Maggiormente, dobbiamo maggiormente coinvolgerli come protagonisti delle по-скоро от Лисабонския договор. Младите имат по-широко участие като а, действащо лице в политиката, а не а, кът, само като нейни адресати. Също така, Член 167 бе преработен по член 167 съветът и комисията извън приложимостта на принципа на субсидиарност трябва да намерят необходимите средства и механизми за по-резултатно постигане на целите. Мисля, че в това отношение стратегията за 2020 година все още не е добре а, уредила а, преразглеждането на управленските средства, средствата за управление на тези процеси, нещо от което се нуждаем. И това а, поражда известни рискове. Що се отнася до процеса от Копенхаген, смятам, че ще бъде добре вашите инициативи да бъдат насочени към оценка на съществуващото положение. Rischiamo di mettere solo dei numeri senza, senza una, vera, una vera strategia. На общностната рамка за референциите, общностната референтна рамка за квалификациите всъщност. В противен случай ще говорим само единствено за цифри амбициоза тукунфтгерихта. Благодаря, господин министре. Благодаря за вашата амбициозна програма. Много перспективна. Има много неща, които обаче още, които още не, бяха, не са били споменати. Когато говорим за младите хора и бъдещето, имаме предвид и програмата за цифровизацията, развитието на тези съвременни технологии, които така силно се отразяват на младите хора. Те се отразяват на всички ни, но се отразяват особено на младите хора, които растат а, в нови времена. Какво ще кажете за новите медии, новите средства за осведомяване и, и ролята им в процеса на образование? Значи имате и интернет, световната мрежа, но и е, необходимостта от е, връзки между различни хора. Има хора с различен происход, с различен социален статус. Какво бихте казали за поддържането на връзки между хората в презграничен план в сферата на образованието, възпитанието, културата. Аз ще готвя доклад в тази посока и освен това ще имаме такъв доклад за външните отношения във връзка с новите медии и културата. Благодаря. Господин министре, мисля, че много добра идея беше да ви наречем министъра за бъдещето. Ще се ползвам от нея. Трябва да започнем повече да работим по обучението в ранните години. Много сме направили за възрастните и за професионалното обучение. Но ако искаме да постигнем успехи в социалното приобщаване, намаляване на броя на отпадналите ученици и така нататък, трябва да обърнем повече внимание на самото начало на съзнателния живот на децата. В комисията работим по този въпрос и искам да попитам дали Белгийското председателство планира да работи в тази посока. Само 5 минути имате, господин министр. Изчерпахме въпросите, защото колегата ви вече чака. Не става дума за мен. А, ма той само спорта има, така че на него ще му е по-лесно. Това беше шега. Председателката ще му каже, ще му каже. Трябва да знаете, че той е от испански е, происход, така че е много щастлив сега. Сега е на върха на щастие. И аз съм щастлив, защото виках за Испания. <laughs> <laughs> I don't want to have you in Belgium, huh? <laughs> Но вие не искате нали, да бъдете в Белгия в това отношение. Накратко за движението на преподавателите, академичния състав на висшите учебни заведения. Прави сте. Финансовата бариера е най-голямата, пред която сме изправени. Но ако говорим за младеж движение, казахме, че с инвестиционната банка, но и е, със съвета и с комисията ще се консултираме да намерим нови механизми за финансиране, така че и студентите, и университетските преподаватели да е, получат средствата за продължаване на такъв обмен с други страни. В момента е трудно, но продължаваме да мислим по този въпрос. Участието на млади хора. Да, съгласен съм с вас, това трябва да бъде факт. И за това стимулираме е, структурирания диалог, който започна, може би не при Испанското председателство, а още преди него. Имаме форум Млади хора на работа, форум за младеща, има комитети, където събираме, каним млади хора, за да чуем техните становища. Унгарското председателство ще извърши оценка на структурирания диалог, за да видим как най-добре да подходим към проблемите с цел установяване на най-полезни и функциониращи връзки. Средносрочният преглед на стратегията за 2020 година, да, с колегите от Мадрид е, постигнахме съгласие, че това е необходимо. Ако не извлечете полуки от миналото, не можете да вървите напред. Програмата за цифровизацията, госпожа Харкин, нямаме непосредствени планове. Е, ще се очертаят идеи по време на заседанията, но не сме насочвали вниманието конкретно към това. Ще бъда много доволен, ако можем да обменим идеи с вас в тази посока. През септември ще бъде оповестено изследване. Мисля, че това беше казано в Стокхолм. Има такова проучване за участието на младите хора и децата демокрацията и тяхното активно участие в обществения живот. Мисля, че доста държави членки са натрупали положителен опит в тази сфера и дебатът ще бъде интересен. Надявам се, че достатъчно бързо се справих. Чудесно, беше много добре, наистина съвсем честно. Благодаря ви, господин министр, беше много освежаващо изслушахме двама много свежи министри. Много се радвам, че председателството ще вложи толкова много енергия в тези теми, защото в темите, по които вие работите, е душата на Европа и ако не инвестираме в младеща, ще изгубим всичко. Казахте го по-добре от мен. Ще се е, радвам, ако Белгийското председателство даде своя принос и на срещите на министрите и ги попита всеки един министр отделно какво прави всеки един от тях. Човек просто трябва да накара другите да работят. Защото когато един министр чува, че неговия колега е направил редица неща, може би също ще се постарае също да направи нещо за нашите деца и младежи. Вярваме ви, надяваме се, че през следващите 6 месеца ще успеете да задвижите множество неща, които ще бъдат довършени през следващото председателство. Мисля, че в вашата област, в нашата област, вечно и непрекъснато може да се работи. Благодаря ви, че бяхте сред нас. Thank you. Е Съвсем забравих да честитя на испанците спечелването на световната титла по футбол. Play, game, huh? so. Но Холандия също играха добре. Германците станаха трети. Ма... You disagree. You disagree. Вие не сте съгласна. Не сте съгласна. Защо? Yeah. Кажете ми защо не сте съгласна. Вие какво смятахте, че беше джентълменска играта на холандците ли? Не, не съм казала, че са играли фейерплей. Не, това не съм казала. Не съм рефер. И не искам да бъда. Уче е трудно. Връщаме се сега на този министър, който е само за спорта. Нищо друго, освен спорт. Ich petze jetzt nicht. Ich sag nichts mehr. So, ich freue mich, dass... Нищо повече няма да кажа. Радвам се, че при нас е министър на спорта. За първи път след Лисабон имаме възможност да говорим с човек, който ще определя нещата в най-близко бъдеще – а, и затова се радвам да поздравя с добра душа министър Мутрас, фламандски ми, министр на финансите, бюджета, труда и спорта. Комисията обяви, че на 10 ноември ще ни предостави предложение за двугодишна програма за спорта до 2013 година на вас разчитаме това предложение да бъде добро по същество и да а, допренесете с вашите идеи за подобряване на съдържанието и да се погрежите за това да получим по-голямо финансиране. Не, не може спорта да е записан в договора, а да не, предвидим, да не предвидим допълнителни средства. Това ще бъде много смешно. Давам ви думата да представите вашите идеи, господин министр. Eh, Уважаеми депутати, госпожо председател, за мен е радост да бъда сред вас, защото а, сега Белгия председателства съвета и аз ще ви разкажа каква е нашата програма за спорта и с нетърпение очаквам вашите въпроси. Вече се запознах с някои документи и зная, че Европейския парламент винаги се отнася сериозно към спорта. Има доклади, резолюции а, и така нататък, които а, се занимават с а, темите на спорта. Мога само да подкрепя а, ангажимента, който депутатите поемат към спорта. В пакта от 1997 година още е записано, че имаме нужда от една европейска стратегия за спорта а, и в момента спорта е записан и в Лисабонския договор. Това е важно за работата на трите европейски институции. За Бългийското председателство е особено приятно, че можем да започнем една нова ера в областта на спорта. Надявам се, че ще можем да дадем наистина добър принос за бъдещата стратегия за спорта. Както каза председателката, Комисията ще излезе с съобщение по тази тема, на което ние ще имаме възможност да влияем, с което стигам до най-важните теми за нашето председателство. Първо, е, ще създадем рамка за изработка на стратегията за спорта, като не бива да забравяме, ферплея при изработката на нашата стратегия за спорта. Това съобщение ще бъде много важно за нас. Ще има и програми от страна на комисията. В е, света на спорта и в страните членки очакванията са доста високи ако се замислим за това, колко големи са възможностите на Съюза в областта на спорта. Ето защо е важно ние да дадем ясен сигнал за това в каква посока ще се развива спорта. На 10 май аз присъствах на заседанието в съвета и мога да ви кажа, че видяхме, че очакванията са много и високи. ще се запозная с съобщението и с програмите за спорта и ще обсъдя с колегите какво можем да направим. И можем да реагираме на тези документи. Структурирането на спортния сектор е също важно имаме консенсус по отношение на това кой може да участва, кой би трябвало да участва. Испанското председателство още искаше да постигне консенсус с а, е, е, сектора на спорта за това кой може да участва в а, е, структурирания диалог, но очевидно е имало разногласие. Аз искам да продължа работата по тази тема, защото смятам, че структурирания диалог е много важен и а, ние ще се опитаме да го постигнем. Мога да ви уверя, че Белгийското председателство желая да получи решение от съвета, може би под формата на решение на съвета, в което да са определени елементите от структурирания диалог. Втората ни голяма тема е ролята на спорта в обществото с три важни подтеми. Първо, социалното включване в спорта и чрез спорта. Второ, спорта и образованието. И трето, борбата с допинга. Тук има възможност да си сътрудничим с предстоящото унгарско председател и с полското председателство. през 2011 година. Нека да се върнем сега към подтемите. 2010 година е годината на борбата с бедността и социалното изключване това е приоритет и в програмата на триото. Също разполагаме с Бялата книга за спорта и Европейския парламент а, а, също е на мнение, че трябва да се подчертае положителната роля на спорта. Белгийското председателство смята, че спорта е важен инструмент за социално включване. Това все още не се подчертава достатъчно когато хората практикуват съвместно някакъв спорт, имат много положителни преживявания и се създават множество умения, практикувайки някакъв спорт, колегиален дух, ангажираност, способност за работа в екипа и така нататък. Все теми, които са важни. Аз лично мога да кажа, че бях треньор на младежки футболен отбор и от собствен опит се уверих как деца с емигрантски происход могат да бъдат включени или пък деца с по-низко образование. Този пример показва колко положително отражение дава спорта върху младежите. Чрез спорта младежите също могат да придобият редица умения. За да подчертаем този аспект, по времето на нашето председателство ще организираме конференция за социалното включване – е, възнамеряваме да поканим европейски експерти, които да могат да обменят мнения за утвърдени практики за да не започваме отново от нулата. За мен това е важно да се случи по време на бългийското председателство. При този приоритет А, нашата цел е да получим решение от съвета по темата за социалното включване чрез спорта и спорта и а, образованието. Освен това, ние искаме да осветлим развитието, тенденциите на развитие в Европа ние смятаме, че спорта трябва да бъде застъпен по-силно в образованието. Имаме Европейската квалификационна рамка, в която спорта трябва да заеме по-подобаващо място. Ние желаем да насърчим и младежите да постигат високи спортни резултати и едновременно с това да насърчаваме образованието. Защото в момента имаме много малко младежи, които имат успешна спортна кариера, след която да се върнат към някаква професия. За целта трябва да имаме средства за а, насърчаване на образованието на младите спортисти. Преди да започнем да действаме в тази посока, е важно да разговаряме в Европа. И следващата ни важна подтема е борбата с допинга. В момента разполагаме с нова правна основа. За нас е важен морала в спорта и защитата му. Да се върнем на темата за допинга. Много региони в е, Европа вече направиха първи е, стъпки за присъединяване на така наречения ВАДА кодекс. Аз възложих е, изследване което има за цел да покаже по какъв начин се прилага кодекса ВАДА в отделните страни е, членки, защото винаги трябва да мислим за практическото приложение. Очакваме резултатите от това изследване за Белгия. Мисля, че ще бъде много интересно да говорим по тази тема е, може би ще установим различия при прилагането на кодекса ВАДА и можем да дискутираме по този въпрос, защото това ще бъде добра основа за бъдещи разговори в рамките на ВАДА и в рамките на фундацията ВАДА. В разговори с колеги от фундацията ВАДА видях, установих, че Европа е слабо представена – Но там се говори и за закрила, за защита на личните данни а, и установих, че Европа има по-различни виждания в сравнение с а, други региони. Когато през май бях в Вада и направихме забележка в този мисъл, Понякога реакцията беше лаконична и хората казаха, след като това така сменете си конституцията. очевидно трябва да се обединим в Европа, за да можем да заявим единна позиция и заедно да кажем, че гледаме на нещата по различен начин. Мисля, че трябва да излезем с обща позиция както пред ЮНЕСКО, така и пред ВАДА. Върху това искам да работя по време на нашето председателство и да видим дали ще успеем да напреднем. Така, госпожо председател, а, сега ще а, спомена събитието, което ще организираме през нашето председателство. На 18 и 19 ноември ще се проведе съвета за образование култура и образование. Темата за спорта ще се дискутира след обяд на 18 ноември. Освен това, на 25 20-21 октомври в Антверпен имам неформално заседание с моите колеги. Ще има и подготвителна среща на 16 и 17 септември. Ще се проведат и експертни конференции, на които ще става дума за социалното включване – ще се опитаме да а, намерим най-подходящия подход. Ще организираме и ден на обучителя. А, ден на обучителя в Ландрия се провежда на всеки две години. Предвидели сме е, обмен между е, е обучителите и най-добрите от тях. Ние желаем да пренесем тази добра фламандска практика на европейско равнище, за да се състои обмен в по-широка рамка. Така, госпожо председател, това беше съвсем накратко от мене. И това ще бъде основата на работата по време на Бългийското председателство. Благодаря. Имам 8 желаящи, 7 желаящи да се изкажат. Ah, На всеки по една минута. Моля, накратко. Госпожа Боскот. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, minister, voor uw eh, inleiding. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър, за вашето изявление. Искам да започна с поздравление за Белгийското председателство, защото вие сте отчертали един дълъг списък от задачи. На второ място, смятам, че наистина ще бъде по-добре за Европейския съюз да бъде по-добре представен в ВАДА. Това е нещо, което определено трябва да постигнем. Както и изпълнението, осъществяването на различни мерки в резултат от проучвания. Член 29. Дали бихте могли да ни дадете малко повече информация по този въпрос, след това за социалното включване? Въпросът е за спортните клубове, но и за много футболни клубове, които наистина повишават степента на социално приобщаване. И те биха могли наистина да кандидатстват за средства за финансиране. Много често вече длъжностните лица, които управляват тези финанси, не винаги разбират, че футболните и спортните клубове са много добри бенефициенти на такива средства. Øh, Благодаря. Поздравление на Белгийското председателство и късмет. Много е амбициозна програмата ви, но без пари нищо не става. Като докладчик за бюджета за следващата година, констатирам следното. Минимална е сумата, отделена за подпомагане на тази нова инициатива. От тук е въпросът ми. Е, мисля, че ще говоря от името на всички, ако кажа, че имаме интерес бюджета да се увеличи за подкрепа на тези толкова интересни инициативи. Ние сме всички за тези инициативи. Втори въпрос. Е, групата АЛДЕ е, разисква тази тема. Не може ли да се подеме една инициатива? за европейски турнир а, с участието на училищата. Имам предвид европейски футболен турнир. А, в името на социалното приобщаване, вие от Белгийското председателство какво бихте казали за такава инициатива? Бихте ли я подкрепили? Благодаря, госпожо председател. Благодаря и искам да поздравя господин министъра да, наистина, председателката първа поздрави Испания а, за а, прекрасната и победа. За това ви благодаря специално. Господин министр, вие а, обхванахте много теми. Естествено, нямаме време да говорим за всичко, но вие се спряхте на конкретни въпроси, например обучението. В различните страни. Е, в различните страни има различни спортове, различни възможности за спортуване. Споменахте двойните кариери, така да се каже. изключително сериозните проблеми, които спортистите срещат в професионалния си живот и по време на професионалното си развитие. Въпросът за допинга, естествено, засяга не само спортистите, насочен, насочили се към високи спортни постижения, но и най-младите спортисти. Какво може да се направи за тях и какво да кажем за двойното законодателство, което често съществува? едно законодателство предвижда санкции. в друго не. Такива възможности няма. Също така, как хората могат да обжалват санкциите, които са им наложени, това е въпрос уреден на неравномерно. Финансов лонч функция министерство. Благодаря много за осъществяването на всички тези цели на лице са средства. В Белгия вие имате две функции. Съчетават различни функции, което е много добре. Два въпроса. Бихте ли могли да ни кажете какви резултати ще преследвате в бъдеще от конференциите и от дискусиите, които ще организирате? На второ място, много се радвам, че споменахте идеята за съвместна кариерно развитие на спортистите. Мисля, че трябва да се инвестира в спортистите, за да могат да станат и треньори след края на своята спортна кариера. Какво мислите за бюджет от 3 милиона евро за обмен на най-добра спортна практика? Цвел, благодаря, че ми дадохте думата. Ще бъда съвсем кратък. Един въпрос за две инициативи. Много се радвам да чуя каква е вашата програма. Тя е много добре. Съвсем видимо е, че вие самия сте спортист. Първо за Световната организация за борба с допинга, ВАДА. По време на своя мандат, мисля, че ще се опитате да осъществите своите идеи. Може би Европейския съюз би могъл да изпрати допълнителен член в ВАДА. Защо Европейския парламент да няма свой представител там? По този начин ще се увеличи европейското влияние. 50% от финансовите средства на тази световна агенция се осигуряват от Европейския съюз. Друга една инициатива. Ако свикате конференция на спортните министри тази есен, предлагам да поканите и представители на националните олимпийски комитети. По този начин ще се читаете представители на политическата и гражданската сфера. Освен това, вие сте експерти по финанси. И затова искам да ви задам след, следния въпрос. Спортните залагания. Това е един световен феномен, не познава граници, но се свързва с много отрицателни елементи. Знаете, че има черни пазари, знаем, че има манипулиране на резултати. Смятате ли, че бихте могли по някакъв начин да регулирате този сектор на европейско ниво? Аз съм за такова регулиране. Каква е вашата позиция? Благодаря. Благодаря, господин министре. Трябва да кажа, че в началото малко се притесних. Защото вие имате доста задължения. Чий спорт? А и някак си спортът се очертаваше в заглавието, в длъжността ви, като пепеляшка сред вашите длъжности и задължения но като че ли ви с изказването си доказахте, Доказахте, че спортът заема централно място. Вие казахте, че с няколко милиона евро допълнителни средства към бюджета можете да направите всичко, което си поставите като цел. Несъмнено ще направите всичко и за постигането на това увеличение. 2011 година е Европейската година на доброволците и доброволната работа. Искам да знам дали има конкретни проекти, за които мислите във връзка с тази година. Благодаря. Ah, Не мога да видя и името ви. За съжаление.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 интересни е, въпроси. Споменахте първото неофициално събиране на министрите по въпросите на спорта. По време на това е, събиране, е, на това заседание бяха очертани някои приоритети. Например, идеята за провеждане на фейрплей в спорта, справедливата игра, честната игра и борбата с допинга. Какви са конкретните мерки, които би искало да предприеме Белгийското пред председателство за постигане на тези цели. Вие споменахте доброволците в спорта. Бихте ли предложили нещо конкретно? Споменахте също, че следващите председателства ще продължат да работят по тези мерки, за които ви задавам въпрос. Най-сетне, сред вашите приоритети е, ще намери ли място спортът е, на лицата с увреждания? Някой вам пекне. Е, госпожа Инге Делора. Съм veľmi рада, че... Благодаря. Господин министре, приветствам изявлението ви, че спортът улеснява общуването между различните слоеве на обществото. Аз съм общувала с ученици в средното училище, с студенти и им казвам по време на тези срещи, че Европейският съюз има интерес към спорта и на тези срещи обсъждаме изграждането на нови спортни съоръжения. Естествено, за това са необходими пари, но Наличието на такива а, съоръжения е предназначено преди всичко за бъдещи спортисти. Какво ще кажете за площадките за игра на обикновените деца, които не смятат да стават спортисти? Какво смятате, че може да се постигне в тази връзка? Имам и втора бележка, т.е. имах, но я забравих, за това ще се огранича с това, което казах до момента. Хакели! Е, благодаря. Не съм се изказал днес, но внимателно слушах. Малко изпитвам съмнение. Не за белгийското председателство, а за всички 6-месечни председателства след Лисабонския договор и новите актове, които ще бъдат приемани на негово основание. Опасявам се как цялата тази работа ще се отрази на общата картина стратегията за 2020 година. Вашето изказване е стимулиращо, но първо има един чисто практически аспект. Как ще се впише стратегията за 2020 година и как ще бъдат попълнени празнотити празнотите, които се очертаха в Болонския процес, в програмата Младеж в движение. Спортът е една обхватна област. Вие посочихте някои въпроси, по които можете да постигнете резултати. Мисля, че никой не би се отклонил от нашето общо мнение за допинга не трябва обаче да се ориентираме към малка част от хората, засегнати от допинга, както правите вие, а да имаме по-общ поглед. Приветствам голяма част от казаното от вас, качественото обучение, е, социалното приобщаване, но също жените в спорта, спорт през целия живот, е, е, обмен на доброволци и най-сетне, разбира се, това, което каза колегата господин Лохар, господин Скулярд. Трябва да се борим за по-добър бюджет, по-голям бюджет. Иначе всичко ще остане празни думи. Това е основното. Не искам да отнемам повече от времето ви. Благодаря. Э, Благодаря, э, госпожо председател. Господин министре, благодарим за вашето изказване. Аз э, Намирам, че говорихте най-вече за елитния спорт. Но все пак благодарим. Има и друга страна спортът ежедневния масовия спорт. Успоредно с културата ми се струва, че и за спортът е възможно той да бъде използван като средство за борба с социалната изолация. И той може да помогне много на онези, които се чувстват отритнати от обществото. Спортът също е една възможност за всички деца да се отворят към обществото, да се приобщят към него, мисля, че това е особено важен мотив и на триото, защото в това отношение унгарското председателство ще последва вашите инициативи. Вторият ми въпрос е свързан с спонсорството и по-общо с финансирането на спорта. Важно е да се подчертае, че трябва да съществува контрол, който обслужва прозрачността. Прозрачността както за спорта, така и за всички нас. Благодаря. Иво, на последно място само като изброяване. Благодаря, Дорис. Ще бъда много кратък тъй като най-важното вече бе казано. Искам да ви пожелая успех, господин министре. Вие говорихте за Лисабонския договор, за новата програма на комисията. Е, тук е, имате много възможности да се проявите. Говорихте за важната роля на спорта е, в обществото. Вие самият сте бив спортист, така че най-добре знаете как да постигнете успех. И разбира се, очаквате унгарското председателство да продължи работата ви. Говорихте за хората в неравностойно положение, обединяването им в спортни клубове. Това е много важна задача. Не съм съвсем съгласен с това, което каза господин Кели, е, че допингът засяга малка част от хората. Всъщност той наврежда много на имиджа на спорта. И съм съгласен с вас, че трябва да имаме европейски глас да говорим по-силно, но тук имаме и работа у дома. Да, да говорим с по-силен глас, но да погледнем и нашите правила, какви са с 27-те държави членки. Значи трябва да направим собствената, да свършим собствената си работа. Случаята Бернард тук също има значение. И на последно място бюджета. Госпожо, пак вие казахте, че не е нормално бюджетът да бъде ограничен, да бъде съкратен. Сега по Лисабонския договор имаме повече правомощия и съвсем логично е бюджета да бъде ограничен. Прави сте в това. Е, Господин министр ik ga op zoveel mogelijk van de vragen. Ik heb veel mogelijk proberen te noteren. Ще се опитам да отговоря максима, на максимален брой въпроси. Опитах се да запиша всичко, което бе запитано. Най-напред благодаря за вашите коментари. Чух а, думи на голяма подкрепа от ваша страна за нашата програма. Но ще започна с въпроса за бюджета. Естествено, че е много трудно. Винаги е много трудно да се говори е, за бюджет. Особено е, по време на такъв деликатен период като сегашния. Разбрах вашите опасения, вашите тревоги. Много ясно си дадох сметка за тях. Ще се опитам, когато говоря с колегите, да ги имам предвид. Естествено, е, не е лесно, защото аз, между другото, в ламанското правителство отговарям и за бюджета, и за финансите, но все пак това ми позволява да съм наясно със значението на бюджета за всичките ни амбициозни планове. Госпожа Боскурт говори за Световната агенция за борба а, с допинга. Разбирам какво а, казва а, господин Кели, а, като ме призовава да не обръщам прекалено много внимание на този въпрос. Не. Имаме споразумение на Световната антидопингова агенция. Не мисля, че трябва да правим кой знае какво извън него, защото споразумението вече е факт но изследването, което съм поръчал, е насочено към установяване на разликите между 27-те държави членки от гледна точка на изискванията на кодекса на Световната антидопингова агренция. агенция. Ни, ние работихме доста добре при Испанското председателство и мисля, че трябва да действаме като блок, като единна структура и да излизаме винаги с обща позиция, позиция в това отношение. Това искам да подчертая. Не, че смятам да приемам нови актове или да предлагам приемането на нови актове, но разбира се, всичко ще правя в консултации с колегите. Доста въпроси бяха поставени по конкретни е, задачи. Някой спомена да се направи един общ европейски турнир, футболен турнир с участието на училища. Страхотна идея е това, но нека видим дали е осъществима. Естествено, трябва да направим така, че да се учим един от друг. Много неща се правят по различните направления, които аз споменах, унгарското председателство също ще посвети внимание на а, социалното приобщаване, но да се получаваме един от друг нищо не струва. Да следвате добрия пример а, на други а, хора не означава да похарчите много пари. Със сигурност ще общуваме тясно с колегите от бъдещото унгарско председателство. През 2012-2013 година ще има втора програма за спорта, която ще засегне и презграничните спортни инициативи. В тази програма за спорта ще бъдат предвидени много мерки и задачи. Така че най-напред с това ще се занимаем, гледна точка на сътрудничеството и е, презграничния характер на спортните прояви. Спортните дипломи, дипломи мисля, че е, господин Физис зададе въпроса. Да, съгласен съм с вас. Добра идея. Спортни дипломи е, да има, които се признават във всички държави членки. Вече трябва да мислим за това. Предвижда се е известно етикетиране след 2012 година и трябва да видим как е, да отворим границите за хората е, с такива дипломи, така че те да могат да работят и в други държави, освен своята. Елитния спорт, допинга, допинга сред младите хора, разбира се. Трябва да дадем добър пример. Надявам се, че ако младите хора видят какво става а, в елитния спорт, ако елитните спортисти могат да дадат добър пример, а, този пример ще се просмуче надолу. А, той ще стигне и до младите хора. Може би тук говорим повече за практика. За практика по изпълнението на а, кодекса на ВАДА. Зная, че вече има разлики в изпълнението на а, кодекса на Световната антидопингова организация. Знае, че има разлики в начина по който държавите членки го прилагат и изпълняват и би трябвало да има повече хармонизация между държавите членки в това отношение. Запитахте също за спорта и финансите. Дали е предимство и двете шапки да са ви на главата? Ами, в този случай може да е добре съчетаването на двете функции, защото работата и спорта са много важни за двойната съвместната кариера. Така че предимства може да има, може да има и недостатъци. В случая с Фламандия, ако се опитвате да постигнете съкръщение на бюджета като финансов министър, но да увеличите средствата за спорта, <laughs> може да се окажете в невъзможно положение. Но всъщност, когато се съчетаят различни функции, май предимствата се оказват повече. Имаше въпрос дали да не разширим представителството си в Световната антидопингова агенция. В момента ние отговаряме за 25% от финансирането на тази агенция. Трябва да поговорим с колегите, защото през ноември бихме искали да е, направим една е, много сериозна обща визия категорична обща визия. Испанското председателство много добре тръгна по този път, но се надявам, че в бъдеще ще се наложи, ще, ще се умеем да бъдем и по-категорични. През май месец имаше пет души на е, заседанието и това се оказа е, много резултатно, защото тези петима говориха с много силен глас. Може би това е по-добре, отколкото да има по-голямо представителство, но всеки да е, се стреми неговия собствен глас да се чуе. Е, в Белгия спортът е по-скоро от регионална компетентност, а не от федерална, но разбирам, че е, това кой да се занимава е доста спорен е, като че ли е, има тежнение да има по-скоро общностна визия за спорта. Е, вече споменах това, че имаме много амбициозна програма и ние искрено се надяваме, че ще се умеем да постигнем целите си. Летвата трябва да бъде сложена високо. Точно това сме се опитали ние да направим. Предполагам, и допускам, че ще се умеем по-голямата част от това, което сме си поставили като цел, да го постигнем. Що се отнася до доброволната дейност, нямам и конкретни предложения в момента. Но до някъде и умишлено съм се въздържал да мисля за такива, тъй като Годината на доброволната работа е 2011. Ние ще се опитаме да дадем идеи на унгарското председателство, което ще започне тази година. Няма да се падне при нас тази година, но разбира се, в консултация с унгарското председателство ще дадем идеи. И най-сетне ежедневния спорт, масовия спорт. Мога да ви подкрепя за такава цел. много важно е, когато мислим за социално приобщаване, а, спортът да е достъпен за всички. Ако погледнете различните елементи, нямам предвид само а, тъй наречения виш спорт, елитен спорт, но и аматьорския спорт. Аматьорския спорт за нашето председателство е толкова важен, колкото и елитния спорт. Опитах се ясно да заявя това в уводните си думи. Благодаря ви много, господин министре. Мисля, че за разлика от някои от вас, които се съмняваха, това е не само министър на спорта, но и министър на финансите. Тоест, това е човека, който може да убеди министър на финансите да даде пари за спорта. Много ви благодаря. Желаем ви успех във вашите начинания. Ние сме на едно и също мнение, що се отнася до социалното включване чрез спорта. Аз лично в Южна Африка а, видях как децата чрез футбола а, успяха да бъдат накарани да работят и да действат и в други сфери на живота. Така че, особено чрез е, футбола, можем да накараме децата от емигрантски происход да се включат в живота на нашето общество. Благодаря ви, ще се виждаме в течение на вашето председателство, а накрая със сигурност. Сега ще закрием това заседание. Аз ще помоля координаторите да останат. Утре в 9 продължаваме.